хора и в противоречие с украинските закони те нямат доста по 3 часа до госпожа Тимошенко. Благодаря, казва председателят. Това тъжно съобщение показва каква е ситуацията в Украина, как ескалира тя и колко е важно да процедираме разумно по-нататък. Е, важно е да гласуваме и при тази резолюция, както подобава. И така, преминаваме към гласуването. Гласуваме доклада Тайм. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Angenommen. Прието е. Госпожата докладчик има думата. Госпожо, имате думата. Господ, гос, уважаеми го, дами и господа, аз искам да заявя едно отлагане на законодателната резолюция по доклада. С мен се свързаха представителите на гръцкото правителство, тъй като те искат в последствие да